Времето за въпроси приключи. Следващото заседание започва утре, четвъртък 17 декември, от 9 часа. Дневният ред е публикуван в интернет и в дневния ред на цялата пленарна